Chers collègues, je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Госпожа Томас, ако може да седне. Колеги, седнете, ако обичате. Започваме гласуването. Най-напред имам някои съобщения. Председателя прие групата НП, социалистите, демократите и не и независимите за комисията ИТРЕ госпожи Масимилиано Салини с замества от Таяни. За делегацията с Бразил Елизабета Градина на място Антонио Таяни. За Меркосур Салваторе Полиеза на място на Антонио Таяни, за делегацията е, Европа, Латинска Америка, Салваторе Полиеза на място на Антонио Таяни, за делегацията за връзки с нито от Магреб, госпожа е, Яла Сендер, е, вместо Елена Валенсиано за делегацията за връзките с нито Централна Америка, Елена Валенсиано на място на Инесаяла Яла Сендер за, в делегацията на парламентарната асамблея на Съюз Средземно море и на Саява Сендер на място не на Валенсиано, за Евронес Мария Грапини и накрая за Комисията по петициите госпожа Даян Джеймс на място на Жан-Мари Люпен. Има ли коментари? Няма. Приема се.